Mes chers collègues, bonjour. Колеги, здравейте. Предлагам да започваме. Моля, пазайте пълна тишина. Благодаря ви. Това се отнася и за вас, госпожо Вирс, господин докладчик. Запознали сте се с проекта за дневен ред. Ако няма възражения, Считаме, че се приема. Предлагам две дребни промени. Съгласувано с докладчика Раймер Бъги. предлагам да отложим точка 8 и 9 от дневния ред за следващото ни заседание. Става въпрос за Лисабонския пакет, който може да се наричаше пакета Бюге, пакета Ламасур, сега се нарича Лисабонски пакет. Все още не разполагаме с пълната информация, за да може да проведем един полезен дебат. И в частност не разполагаме с становището, което нашата комисия поиска от правната служба на парламента. И от което се нуждаем, за да имаме размяна на мнение и да приемем а, нашата позиция по тази изключително важна тема. По същия начин, а, по искане на Юта Халк, предлагам да отложим точка 12 това вече е отбелязано в Cowboy News. И понеже ще спечелим време, премахвайки тия точки от дневния ред, предлагам да започнем с общия дебат по двамата съдокладчици на Конституционната комисия по предложението за изменение на член 136 от договора за функционирането на Европейския съюз. И тук приветстваме колегата Елмар Брок, докладчик от Комисията по конституционните въпроси, който работи съвместно с колегата от нашата колега, нашата комисия, колегата Гуалтиери, който изненадващо днес се появява под формата на колегата Коцолино. Така че господин Коцолино ще ни запознае с развитието по темата. Толкова по дневния ред. Приемаме го. По отношение на точката съобщение на председателя, с ентусиазъм бюджетната комисия щете, че предвид личната ми характеристика, включително рождената ми дата, най-уместно аз да дам писмено становище на комисията под формата на писмо на председателя за Европейската година на активното остаряване. 2012 година. Правихме техническа проверка в секретарията и ако няма възражение, ще подпиша едно писмо което ви е раздадено с благоприятно становище 2012 година да бъде годината, когато възрастните хора ще бъдат активни. А ако има нужда, може да гласуваме това писмо. Някой възразява ли срещу писмото? Не виждам. Тоест, може да сметнем, че писмото се приема и освен възрастния председател, ангажира с това цялата бюджетна комисия. Благодаря ви. По отношение на другите съобщения. Беше ви раздадено също едно писмо на председателя Бузек за развитието на пилотния про- проект европейска стратегия, система за европейска стратегия и е политически анализ. Писмото е изключително интересно. Дава открит, позитивен отговор на председателя на парламента за една инициатива, която засяга и трите институции и която, след като в първата година беше пилотен проект, ще се превърне в постоянен орган и постоянна дейност в полза на трите институции. Вероятно си спомняте, че е, този пилот първоначално се държеше на колегата Джеф Селес, който изготви първоначалния документ. И сега предлагам Джеймс за няколко минути да ни представи докъде са стигнали нещата и да ни даде препоръки как да проследим е, развитието, свързано с писмото на председателя Бузек. Благодаря много че това е залегнало в дневния ред. Това е просто малко чудващо за нас, малко като изненада, защото става дума за бюджет 20 от 2009 година, номер 2501, основните политики на Европейския съюз. След анализ трите институции трябва да създадат общ проект, който да, да стане оперативен през 2012 година. В писмото на господин Бусек се посочва, че вече е създадена работна група с трите институции под шапката на Европейската служба за, винег, за външни дейности, че също времено се изработват на насоките за работа и че бюджет за 2011 година вече е отпуснат. Също времено, до края на 2011 година трябва да се създадат два документа. От една страна анализ на а, международната обстановка и вътрешната обстановка в Европейския съюз от економическа, политическа гледна точка и предизвикателствата следващите 20 години. И проблемите, с които ще се сблъскат трите институции между 2014 и 2019 година. То, на практика това ще, със, ще създаде едно звено за по- концентрирано и по-стратегическа сътрудничество между трите е, институция, която ще се нарече Европейска стратеги... Европейски стратегически пилотен проект. И ако този проект стане и е, бъде успешен, по-нататък ще може да се помисли за едно постоянно звено, което да влезе е, и да бъде записано в многогодишната финансова рамка. Инсти... Институциите ме а, ми, пред, ми предложиха да стана част от тази работна група и по този начин ще мога да ви държа в течение на работата, която ще се извършва. А, като тук нататък целта е да се изработва една стратегическа програма. Благодаря, Джеймс, това е отлично. Както ни го, както припомни, всичко зависи от резултатите от този пилотен проект, но при всички случаи най-вероятно това е, е първата крачка към създаване на един постоянен орган, който ще бъде от голяма полза за трите институции. И по този начин те ще могат да работят в дългосрочен план, и стратегиите ще бъдат дългосрочен план, но сега нямаме такива дълго, дъл, дългосрочни проекти и това ни липсваше. Ние осъзнаваме, че това е един пропуск, така че Джеймс ще заедно с Франческа ще проследи работата на тази работа, на, на, на, на този проект, заедно и с докладчика на Шуре, който не е все още сред нас. Става дума а, за финансирането на този проект. Сега. А, Нашето заседание се излъчва по интернет. В Кобо Нюс описани езиците, на които можете да слушате превода. И сега минавам към точка 3. Не, преди това трябва да спомена, че на 3 февруари получихме писмо или копия от писмо от комисара Левандовски е, до всички председатели на европейските институции, включително до председателя Бусек, в който той излага своите виждания и препоръки към председателите на институциите с, с оглед подготовката на проекто бюджети за функционирането на институциите за 2019 година. Знаеме, че бюджета е ограничен, така че всички институции трябва да ограничат своите разходи. Комисията ще даде пример в този смисъл, така че всички трябва да направят съответното усилие и аз ви изпратих едно копие от това писмо. Точка трета одобряване на протоколите от предишното заседание. Нямаме такива. И сега минаваме към точка 3. А или 3 БИС. Представене от съдокладчиците на Комисията по конституционни въпроси на проектите за изменение на член 136 с цел създаването или прилагането на така нареченото европейско 6-месечие. Господин Гвалтиери, вие ли ще започнете и след това ще дам думата на господин Брок. Благодаря, господин председател. Заедно с колегата Брок сметнахме, че е уместно да ви запознаем с темата, защото според нас тя има много важни последици и влиза в правомощите на нашата комисия. По упростената процедура парламента трябва да даде становище по изменението на член 136 който включва една реформа, инициирана от Белгия, която беше приета от съвета от съвета през декември. Повтарям, става въпрос за изменение на 100, член 136 от ДФС, съгласно която държавите членки от еврозоната могат да въведат механизъм за стабилност, който да отговаря на определени условия. Ние смятаме, че е добре заедно с вас да обмислим тази инициатива, макар че нашата комисия не участва директно в процедурата. Ние сме всъщност докладчик е основна водеща комисия, е комисията по конституционните въпроси. Становище се иска и от ЕКОН, като е, подпомагаща комисия, но мисля, че това дава място на един по-широк е, дебат в, е, е, по отношение на економическото управление и бъдещето на Европейския съюз. Ние ще спазим нашия мандат. Ще подходим много отговорно, защото темата е доста деликатна. Като казвам, че ще подходим отговорно, не, не искам да кажа обаче, че парламентът няма да критикува или няма да анализира и да размишлява. Защото процедурата е доста тежка. Имам пред процедурата за ревизиране на клаузи от Лисабонския договор. А, няма да споменавам тук а, процедурните трудности а именно коя процедура да се избере, какви ще бъдат политическите е, последствия и отражения в държавите членки, които е, изпитват тревоги и има възможности и националните парламенти да откриват дебат, така че процеса на ратификация може да има много сериозни последствия и да постави в опасност е, целият процес. Това са въпроси от конституционен характер, но аз исках тук с вас да обсъдим проблемите по същество. Европейския съвет обясни е, причините, и изложи аргументите си, предвиждат се чисто междуправителствени механизми, които са изцяло външни на институционната структура на Европейския съюз. Сегашният механизъм, който функционира по член 122.2, това е друго правно основание, предвижда общностна процедура по предложение на комисията, и част, 60 милиарда, се гарантират от европейския бюджет. С реформата на договора вече това няма да е така, макар че статуквото ще запази до влизането в сила на новия договор – И този механизъм за стабилност може би ще се управлява от някаква структура, създадена от държавите членки помежду им, като се избягва институционалната структура на, на Европейския съюз. Естествено, за парламента това е източник на определени тревоги. На последния Европейски съвет наблюдавахме дискусията за пакта в е, областта на конкурентноспособността. Там също се търсят някакъв механизъм, който е на междуправителствено равнище, между държавите членки. Тоест, явно очетава се такава тенденция да се избягват институционалните структури. И това създава проблеми и може да има влияние върху европейския бюджет, връзката между бюджета и економическото управление на Европейския съюз и да се отрази също на преговорите по следващата многогодишна финансова рамка и на ратификационните процедури до 2013 година. Има редица въпроси, както виждате, които, по които нашата комисия трябва да проведе дебат, да ги обмисли добре, отчитайки всички възможни последици от подобна реформа – Ние още не сме подготвили текст. Искаме първо да ви слушаме, да чуем всичките ви бележки и коментари. Разбира се, ще се опитаме а, да направим всичко възможно, да засилим а, институционалната структура на Европейския съюз, общностните методи, но трябва да подходим много отговорно, защото решенията ни ще бъдат, ще, имат, ще бъдат решаващи за бъдещето на Европа. Благодаря, колега. Сега давам думата на Елмар Брок да допълни. Господин председателю, нека да направя няколко допълнителни коментара. Знаем, че се намираме в една ситуация и сме подложени на натиск. Знаете, че трябва да има такъв регламент, че когато една промяна се предприеме в една държава членка, трябва Конституционният съд на съветна държава членка да преразгледа тази промяна и да констатира дали тя не противоречи на европейско законодателство. Ораторът говори далеч микрофона и не се разбира добре. И така ще повторя още веднъж, казва оратора. Е, има обстоятелства, отежняващи за нас обстоятелства, които не ни дават възможност да подходим директно към решаване на този въпрос. И така искам да кажа за една държава членка, която най-добре познавам и там Промяната на първичното право на Европейския съюз трябва да бъде променено, за да може Конституцията и Конституционният съд в частност да реши, че определена клауза трябва да бъде обявена за нищожна. И на второ място, еврото може да бъде осигурено само когато има една обща защитна схема, предпазна схема. На трето място, въпреки всички проблеми, изложени от Роберто, има една определена сигурност. Съществува упростената процедура – И това е един по-къс процес, отколкото по-дългия, който познаваме чрез а, а, конституционните процедури. И така, всякакви, дори най-малките промени могат да доведат до провеждането на референдум. И така, има едно изречение, което може да бъде допълнено в договори. Не може обаче да бъде включено в алинея първа на член 163. И за това ще бъде включен в един параграф трети, където става въпрос само за държавите членки, без да се упоменава съвета. И така попадаме в една ситуация, при която трябва да си зададем въпроса по какъв начин ще бъде развит подхода на междуправителствените взаимоотношения – и а, когато този подход не е обвързан с а, европейските общности. В миналото се случва е така, че е имало междуправителствени решения и европейските общности е трябвало да съпровожат този а, процес, да го наблюдават. И в този случай, ако не може да бъде променен договора, този подход да бъде включен в общностния подход. Но когато нещата протичат извън общностите, тогава има опасност да се развият съвсем нови е, междуинституционални сили, които да се противопоставят на Европейския съюз. И така, какво е виждането в една държава, която аз познавам най-добре. Има възможност за конкурентоспособност и текстовете свързани с конкурентоспособността не става дума въобще за Европейския съюз. И там става въпрос за събиране на националните парламенти за обсъждане на економически и финансови въпроси. Повече пазарите могат а, да окажат натиск и оттам да се развие необходимост от промени, която поражда загриженост всъщност. Тази тема беше обсъждана и в контекста на новите суровини, и така, на 24 и 25 март в съвета, няма, ако не бъде взето решение и Европейски съюз не може да вземе такова решение, не искам да си представя какво ще се случи на пазарите на 27 март сутринта. Какво означава това? Имаме една възможност да да упражним натиск относно срока за изготвянето на нашето становище. От гледна точка на отговорността, дали а, имаме право да пропуснем датата 27 март. Но отговорността не е само на страната на Европейския парламент. Държавите членки трябва да поемат своята отговорност в рамките на комисията и на съвета. Ето защо нека да помислим заедно по какъв начин а, можем да обсъдим тези въпроси, които бяха назовани, проблемите, които бяха назовани. И сега, когато мъжи междуправителствения подход не може да бъде променен, то да бъде а, направена препратка, да бъде изградена една връзка към общностния подход. И така, моля ви а, за мнение как може да стане а, това. Роберто изготви предложения. Според мен текста трябва да бъде включен в параграф 1. Когато става въпрос за клаузата за гъвкавост, аз съм на мнение, че трябва да се а, сложи акцента върху засиленото сътрудничество, не на последно място между институциите бих казал още веднъж, че полето за действие е ограничено по причини, които обясних в началото. Ето защо ви моля да помислим до каква степен можем да изградим едно общо мнение, една обща позиция на Европейския парламент. И това е свързано и с нашия авторитет и за начина по който ще водим разговори през следващите седмици. В, трябва да се изготви този доклад, да се използва резолюцията към този доклад и да се представи целият пакет. Както по отношение на промяната на пакта за растеж и стабилност, пакта за конкурентоспособност, собствени ресурси, финансовите прогнози и така нататък. Целият пакет трябва да бъде обхванат в една резолюция на парламента. И от тази гледна точка имаме нужда от професионалния опит на тази комисия. Благодаря ви. Merci, mon cher collègue. Certains collègues ont demandé la parole. Благодаря. Искам да уточня графика преди да изслушаме колегите. На кой етап се предвижда графика да се приеме в Конституционната комисия и на каква дата ще се приема резолюцията по становището на Конституционната комисия за проекто договора и шесте законодателни проекта, свързани с пакета. Господин Голтиери. Както припомни колегата Брок, съветът иска от нас да му разрешим до следващото му заседание да може на 24-25 март да може да се произнесе. Тоест, ние трябва да свършим всичко това до тогава. Тоест, на първото пленарно през марс трябва да се приеме на пленарно нашето решение. Предлагаме да запазим първото пленарно през март, макар че бихме предпочели да имаме по-широк дебат и малко повече гъвкаво с сроковете. Защото, освен тук в парламента, трябва да се запознаем с становището на другите институции. И може да имаме една резервна позиция, приемане на мини пленарното през март, второто пленарно за март, точно преди съвета на 24-ти, което също ще позволи Европейския съвет да получи възможността да действа. Това за график. Що се отнася до шесте законодателни проекта, председателя Бузек се ангажира пред Европейския съвет да действаме по бързата процедура. Смятам, че в този случай обаче договорите, ще, да, прощайте, сроковете ще са малко по-дълги, но пак ще бъде март. За комисиите. Комисията АВКО. Да, ЕКОН, където ще бъдат обсъдени измененията. Не знам кога ще гласува комисията ЕКОН. За АВКО мисля, че датите са 14. 14 февруари. Там ще се обсъждат проектите. Гласуването в АВКО мисля, че можем да организираме на по време на сесията в Страсбург или следващата комисия на комисиите. И ще се гласува на мини пленарното през март. Това, е, разбира се, е теоретично е поспорно, теоретично е възможно да не се спазят и сроковете през март. Да. Благодаря, господин Оваро. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите Готиери, най-вече на господин Брок за интересния анализ, който ни представиха и най-вече анализ е свързан с държавите членки. Господин Брок много добре познава тази тема. Един конкретен въпрос. Бих по-скоро могъл да ви посъветвам нещо. Трябва да накараме държавите членки да ценят това, което имат. сроковете, както бяха назовани, значи ако е, Европейския парламент не изготви своето становище, ръцете на съвета са вързани, което означава, че съвета, включително и ние имаме голям интерес да се занимаем с въпроса за по-нататъчното економическо координиране, пакета за конкуренцията и как ще функционира междуправителствения подход, както между държавите членки, така и между националните парламенти. И така, споразумението SWIFT беше върз... обвързано с промяна на текста в, съват... в съвета. Можем да променим предложението на а, съвета и да включим това, което а, бихме искали от наша страна. Виждате ли а, такава възможност, след като веднъж имаше един такъв прецедент в областта на конкуренцията и стабилността, участието на Европейския парламент да бъде признато от страна на съвета в а, този текст. И дали това може да се приложи на практика. И от друга страна, а, ще спазим ли правило, правилото за обратното квалифицирано мнозинство в рамките на член 163? А, и както беше казано, както вече казах, първия ми въпрос дали парламентът ще може да внесе свои промени в текста и това да се гарантира. Благодаря, Хелга Трюпел. Благодаря, господин председателю. Благодаря на нашите експерти. Аз също бих задала следния въпрос във връзка с това, което започна господин Алваро. Ако правилно съм ви разбрала, Пактовете с и с конкуренция ще бъдат обсъдени на Европейския съвет на 24 и 25 март. И тук се води една политика, която поражда загрижност от нас, наша страна, защото подхода става все по-междуправителствен и ние губим своята роля. И така, поставя се въпроса в контекста на това, имаме ли възможност да затвърдим своята позиция, като ам, настояваме за това сроковете да бъдат спазени Имахме и друг Има и друга а, формулировка, която можем да изготвим и позицията да бъде изготвена по такъв начин, че ние да спечелим. Те искат срока да се спази, а ние искаме да изиграме една важна роля в по-нататъчните процеси от, по отношение на политическата оценка, за поле, полето за действие, както и за по-прецизната формулировка. Това са моите въпроси. Благодаря, господин Калфин. Председателят не е за, само в промяната на Лисабонския договор проблема, той в редица други документи, включително пакта за конкурентоспособност, който беше предложен на последния съвет и действително виждаме много ясна тенденция за преминаване от общностни към междудържавни и междуправителствени методи. Аз лично съм изключително голям скептик, че те ще доведат до някакъв ефект по отношение на финансовата сигурност, включително и в еврозоната. Това, което виждаме до сега е на практика съществуването на междуправителствена координация. Това, което ни предлага съвета е още повече от същото. Е, още повече междуправителствена координация, която виждаме, че не носи ефект. Вместо това, според мен има достатъчно аргументи е, да настояваме, че начина за решаване на проблемите, включително в еврозоната, не е само проблем на страните от еврозоната, на целия Европейски съюз и предполага доста повече е, елементи на, на общностна политика. Специално по предложението, което е, е направено и за промяна в Лисабонския договор, аз е, първо искам да благодаря на вас и на колегите, че поставяте този въпрос в бюджетната комисия, защото до сега и съвета, и комисията нееднократно казват, че механизма, и който беше до сега създаден за финансово подпомагане, не засяга и е неутрален към бюджета. Доколкото бюджета дава гаранции, европейския бюджет дава гаранции за този механизъм, то няма как да бъде неутрален. Тъй, че едно подобно предложение в Лисабонския договор би трябвало да срещне отпор на парламента от гледна точка на това, че ние имаме интерес за запазване на стабилността на европейския бюджет и на европейските политики. И всяка една, всяко едно предложение, което намалява или увеличава, намалява средствата в европейския бюджет или увеличава риска върху тях, върви точно в обратна посока което означава, че стабилността на бюджета, стабилността на европейските политики ще бъде поставена под съмнение, ако се изключат европейските институции от решаването на въпроси, свързани с огромни публични средства, дори те да идват само от националните страни членки. Така че аз мисля, че действително това трябва да се заяви като позиция на Европейския парламент и разбира се с механизмите, които имаме да търсим по-нататък подобна политика. Благодаря. Merci, mon cher collègue. Благодаря, скъпи колега Ласло Шурян. Благодаря. Смятам, че въпросът за стабилността на еврото е тясно свързан с европейския бюджет. Бих искал да се върна към този въпрос по време на срещата на координаторите. Обеден съм, че парламентът няма да създава проблеми, а ще намери пътя към приемливо решение. Лесно може да се създаде впечатлението, че различните правителства – търсят междуправителствено решение, вместо да минават през общностните решения, ангажиращи трите институции. Съгласен съм с тези, които заявиха, че това не е доброто решение, защото всъщност то не е и демократично. Аз смятам, че трябва да приключим с проблема на пленарното ни заседание през март и е хубаво, че разполагаме с план Б, да не се блокира процеса на пленарно. Ако се блокира процеса на пленарното през март, трябва да избегнем обаче блокирането. И както каза Хелга, това е сделка. Едва ли не. Трябва добре да помислим дали обаче това е пътя по който да вървим? Желателно е съветът и европейските граждани да си дадат сметка, че ние работим, ние в парламента, за европейската стабилност. Господин председател, и аз се присъединявам към преждеговорищите. Е, въпросът е от огромно стратегическо значение. След всичко, което стана по време на дискусията за бюджета и особено за собствените средства, по които ще има консултации е, с парламента, но под различна от желаната от нас форма, мисля, че по тема като сегашната е изключително важно ние да окажем необходимия натиск, за да не бъдем заобиколени а по отношение на графика и аз мисля, че не трябва да губим време. 24 март е твърде късно. Нека да се опитаме да приемем нашето становище на първото пленарно заседание през март и да се възползваме от времето до тогава, за да възприемем една стратегия, която да иллюстрира тежестта на парламента. Тук става въпрос и за стабилността на еврото. Ние все още някакси не можем да интегрираме парламента, който да заеме цялото си място. Помните, че така стана по преговорите по споразумението SWIFT, по бюджета е, и тук наистина е много важно парламента да играе пълноценно ролята си и трябва да възприемем съответната стратегия. Благодаря, Изабел. Господин Бокрош. Благодаря много накратко. Не смятам, че, че трябва да разглеждаме нещата, кой, кой дава повече тежест или по-малко тежест на парламента. Не смятам също така, че, че не трябва да разглеждаме и нещата само от бюджетна гледна точка или поне не. Това не трябва да бъде най-основното, защото Европейския съвет може би най-после установи, че проблемите свързани с конкурентноспособността, конкурентоспособността са от огромно значение за стабилността на еврозоната. Абсолютно съм съгласен с казаното от Ивайло, защото не става дума само за еврозоната, става дума за целия Европейски съюз. Затова не съм съгласен с Европа на в различни планове, е, Европа, която се движи с различна скорост. Нещата са толкова взаимосвързани, че не можем да имаме стабилност на еврозоната, без да имаме стабилност на другите страни. I really think that, uh... Така че трябва обаче да разполагаме с цялата информация от държавите членки, да какви са техните цели, какви са техните срокове. Сега на практика това, това не... Не може да, да, да стане веднага, разбира се, но същевременно наистина трябва да подготвим резолюция за началото на морт. Господин Еглунд, последния. Благодаря, господин председател. За мен е чест да съм един докладчиците по пакета за економическото управление и тази тема е свързана пряко с темата, която обсъждаме днес. Първо, нека да кажа, че в рамките на рамките на групата от докладчици, които работихме по пакета миналия септември, се проведе дискусия дали трябва да свържем тези неща с пакета или да се използва обикновената процедура, в която е включен и Европейския парламент. Или в случай, че е, съвета не иска да ни включи в тази процедура. Това е един много стратегически въпрос, с който трябва да се занимаем. Важно обаче е да имаме предвид, че по тези предложения ние имаме право на съзаконодателна, съзаконодателна инициатива. И в рамките на ЕКОН а, има определен срок за внасяне измененията. Тази седмица е крайния срок. Но Трудната част от тази дискусия е за новите неща, които се случват постоянно. Съвета е, работи върху същия пакет за економическо управление и е, има някои държавни глави, като Саркози или Меркел, които работят по нови неща и няма официална позиция. Е, съвета е обвързан да работи със същия пакет за економическо управление, с който работим и ние. И така нещата се осложняват, защото журналистите, медиите, обществената а, те дискусии също се разпалват. И така, нека се придържаме към пакета, който а, съществува и нека да включим елементи в а, този а, пакет, който не беше в първоначалното предложение на комисията. Но е, е, някои елементи бяха внесени, както казах. Пакета леко се промени, но това е един е, конструктивен подход, според мен. Ние трябва да се концентрираме върху нещата, които са на дневен ред и не е лесно и за съвета да се ам, обръща на 15 страни по едно и също време. И така, все още към пакета за економическо управление могат да се внасят изменения до тази седмица. Благодаря на всички, които се изказах. Аз искам да добавя също няколко неща. Както споменаха докладчиците и всъщност и повече от изказалите се, изправени сме пред необходимостта да действаме бързо, да вземем решение бързо и мисля, че нямаме избор. Трябва да вземем положително решение. Ясно е. Смятам лично аз, че не може редовно да изразяваме съжаление, че друг път преди сте бавно решавате, сега изведнъж сте решили бързо да вземат решение. направиме впечатление, че повечето от изказалите се всъщност са съгласни с двамата докладчици. Не сме много доволни от начина по който вървят нещата. Бихме искали друг механизъм, който да бъде чисто европейски, общностен, но сме изправени пред една политическа ситуация, в която е трудно да се действа по различен начин. Трябва да отчитаме действителността, не само мечтите си. Всички членове на комисията разбраха, че има три категории текстове. Първо мини договора, малкото, малките, малкото изменение на член 136 от договора. В това отношение парламентът може да усложни задачата на съвета и да провали цялата операция ако откаже да се приеме по упростената процедура и в този случай ще се задвижи тежката европейска процедура и всичко ще спре. От друга страна има законодателния пакет за економическото управление, по който водеща е ЕКОН, където са, има 6 законодателни проекта. И накрая предложенията, направени на последния Европейски съвет от някои държави членки, да се допълни пакта за стабилност от пакт за конкурентоспособност или нещо подобно, където ще започне отново размисъл е, от страна на комисията, на председателя на съвета Ван Ромпой, които ще представят резултатите в края на март така че на Европейския съвет на 24-5 да се постигне едно общо споразумение, на което да се получи желанното съгласие на парламента и политическо споразумение между различните държави членки, това да се допълни към пакта за стабилност и растеж. Да не забравяме, че сме си тук помежду си в бюджетната комисия, е, економическото управление ни интересува, но не от нашите правомощи, освен тези, които от вас са и членове на, комич... на економическата комисия. Същото се отнася до пакта за конкурентоспособност. Всъщност, нас ни засяга в качеството ни на комисия по бюджета само факта, доколко всички тези инициативи ще се отразят на бюджета на Европейския съюз или доколко след като се вземат среща от бюджета, той ще бъде изключен, защото механизма, който беше прият на 9 май, включваше 440 милиарда евро от държавите членки, 160 милиарда е, е, членки от бюджета на Европейския съюз. А новият механизъм всъщност замества предишния от 2014 година, ще бъде изцяло междудържавен, т.е. няма да има финансиране от европейския бюджет. Защо е така? Ще попитате. Ми защото някои правителства, и то правителства на държави членки, които не са в еврозоната и не бързат да влязат, не искат да поемат и най-малкият риск да участват, дори и косвено, чрез европейския бюджет, в финансирането на този механизъм. И ние, тук бюджетната комисия, трябва да си зададем въпроса дали ни удовлетворява фактът, че една временна система, функционираща до 2013 година, приета през май миналата година с участност от европейски бюджет за 60 милиарда евро, може да даде гаранции и дали тя би могла да бъде заместена от система, в която европейския бюджет въобще да не играе роля. И има един деликатен, да наказвам забавен въпрос. Ние бяхме дали съгласието си за механизма, предложен през май 2010 година и същевременно споменахме все пак, че гаранциите, които европейски бюджет трябва да даде, не се финансират. Имаше просто едно политическо решение, съгласно което правителствата считаха, че имплицитната гаранция е всъщност разликата между тавана на финансовата рамка, таваните предвидени в финансовата рамка и е, размерите в бюджета перо по перо, изчислени общо на 60 милиарда. Това всичко беше теоретично Нямаше абсолютно никаква правна стойност. Но ние го забелязахме и го споменахме. И е, в резолюцията ни по доклада на Раймер Бъге го споменахме. И същото ще направим и в резолюцията по комисията Шур. Ако този механизъм остане да функционира по-дълго време, би трябвало да се намери някакво правно основание и е, Надежно финансова гаранция за европейски бюджет. Но сега с новия механизъм вече въпроса отпада, което може да е добра новина за нашия бюджет, който не е заплажен, но никак не е добра за общностната политика и за европейското измерение. Като една общност, едно семейство европейско в областта на финансите. Това не пречи обаче да сме длъжни да действаме в изключително кратки срокове. Именно за това имам чувството, че ще бъде много трудно за бюджетната комисия да изготви официалното си становище. И за това предлагам да направим това, което можем, а именно да споменем проблема с графика, той да бъде обсъден на нашето заседание на координаторите, <clears throat> за да видим какво може да се направи, имаме ли достатъчно време да изготвим становището си, ако да, по кое време, и ако нямаме време, как да изразим мнението си. Тук се споменаха различни мнения, но мисля, че имаше все пак доста широко очертан консенсус. Писмо на председателя ли да бъде под формата на изменения, внесени от различните групи? Може би така ще бъде най-лесно. Без да забравяме, че ако политическата ситуация остане такава, т.е. да сме принудени да отговаряме бързо и да отговорим да, ще трябва да се възползваме от резолюцията през март, която ще се приеме на пленарното заседание. Това ще бъде обща резолюция по реформата на договора и шесте проекто закона за економическото управление. И по този повод в тази резолюция нашия парламент да обяви какво поведение ще възприеме от сега нататък по всички бъдещи теми, текстове и срокове. Когато не може реално да се възпротиви, да възрази или да внесе изменения в реформата на договор. Тоест, да кажем предварително, че при, от тук нататък при всяко важно финансово решение, независимо от коя комисия зависи, вотът на парламента ще зависи от тези елементи, от начина по който европейският и националните парламенти се приобщават към законодателството, независимо дали става въпрос за економическо управление или не. В проекта за бюджета за 2012 година с докладчик Франческа Балцани имаме намерение постепенно да включим бюджета по дебата в процедурата за европейски семестър. Една хипотеза, която проучваме и за следващата финансова рамка за от 2014 година нататък. Предлагам да вземем това решение. Докла... Иска... Елмар Брок иска думата. Той не иска... мислех, че спи, но той иска думата. Господин председателю, чух какво казаха колегите. И вие знаете, че в рамките на тази комисия правомощията са ограничени. И от една страна имаме спасителния пакет – той обаче не може да предостави необходимия потенциал и ето защо има доста неуспешни действия. И на второ място тази система за спасяване на банките. И така, говорим тук за промяна на договорите. Дали това да... как да стане? Като се обедини между правителствения и общностния подход или по някакъв друг начин, чрез обратното квалифицирано мнозинство. По-нататък, споменатото от колегите, Говорим тук за пакета за конкурентоспособност и виждаме, че няма общностни компетенции. Ето защо Европейския парламент не може да участва в законодателството по, съотношение, по съответния начин. Тук по-скоро стои въпросът как ще реагира секретарята на комисията, когато бъде приложен междуправителствения подход. И може би тук трябва да се изгради тази връзка към общностния подход. Всичко се върти в кръг. И господин председател, вие споменахте трите различни пакета с различни теми, свързани с промяната на договора, процедурата за съвместно взимане на решение и графика. Се разполагаме с пакта за стабилност и растеж и по него имаме право да взема участие в процедурата за съвместно взимане на решение. И сега тук въпросът е къде ще заложим. Така че по две от трите теми да не изхвърчим. И тук стои въпросът на кое място ще наблегнем, така че да имаме влияние. Дали да се промени договора и да се ограничат правомощията, така че да получим по-голям политически ангажимент от страна на съвета или ще го направим чрез законодателната процедура, свързана с пакта за стабилност и растеж. Е, тъй като решихме, че е, тук има проблем при тези процедури с е, сроковете, решихме, че това не е оптималният вариант. Говорихме с колегите по, с комисията по економика. Те засегнаха въпроса и за финансовите пазари. И така, в крайна сметка, можем да си зададем въпроса къде стои парламента в тази ситуация. Трябва съвсем ясно да се заяви, че а, трябва да сме по-достоверни. Трябва а, да има по-голям степен на доверие от страна на държавите членки. Комисията говори за първи път за слуховете, свързани с документите по конкурентоспособност. До сега някак се създаваше впечатлението, че решението на комисията трябваше да се тегли като с Чингел. И добре ще, ако тези въпроси бъдат и обсъдени в по-широк формат. И така, дали да се използва по-засилен инструмента за засилено сътрудничество? Друг споменаха колегите и страните, които не са в еврозоната. Ако използваме тази процедура за засилено сътрудничество, това означава, че трябва да има ясни правила и че тези държави, които не са вътре, трябва да имат възможност да се включат в това решение, а не да стоят отвън. И така, е, може би това ще е един начин да се помогнат на държавите членки, които са извън еврозоната. Трябва ясно да се заяви, че правилата на играта трябва да са ясни, да са строги. И, господин председател, искам да ви помоля още веднъж вие да от гледна точка на процедурата да а, обясните, да изложите позицията на вашата комисия по този въпрос. И това ще улесни работата и на двамата докладчици. И този е, документ, това писмо ще е от голяма помощ за докладчиците и ние наистина ще можем да направим много неща с него. Благодаря, господин докладчик Кинга. Искате ли да кажете няколко думи? И така, Говореше се за собствен парламент за еврозоната. Това се предвижда от държавите членки. Дали това са само слухове или наистина се прави нещо по този въпрос? Господин Брок, има документ, изготвен от държавата, която познавам най-добре. И в този документ е посочено, че има асамблея на държавните или националните парламенти, която да се съвещава по темите, свързани с конкурентоспособността и по въпроси, които са извън рамките на националното законодателство или на националните законодателства. Сино. Благодаря, благодаря за уточненията, благодаря и на съдокладчиците. Ще разгледаме тази точка по време на заседанието на координаторите по-късно. Сега минаваме към точка 4 от дневния ред. И сега ще трябва наистина да бъдем много кратки по следващите точки включително точки 4 и 5, които са от голямо значение относно подготовката на бюджет 2012 година. Бяха ви раздадени съответните документи. Сега нашите докладчици ще представят тези документи. Франческа, имаш думата. Благодаря, господин председател. Благодаря. Първо на секретарята на нашата комисия. Защото всички работиха много бързо, много а, добре. Наистина, трябва да отчетем, че е голям късмет да работим с подобен секретарият. Бих искала да се върна към обсъжданията на 26 януари. По време на тези обсъждания ние стигнахме до заключението, че са необходими политически насоки за започване на бюджетна процедура 2012. Така че Моята идея е всъщност да изработиме една резолюция, която мога да ви представя на 3 марта. Резолюция, която ще е, изложи нашата стратегия и нашия подход към бюджет 2012 година. Как как виждаме ние първото европейско 6, 6 месечи, как да анализираме синергията между национални бюджети и общностския бюджет. Това ще бъде на практика проекто резолюцията, която ще ви е, представя на 3 март. Сега разполагаме с кратки срокове. И за това резолюцията ще бъде само на английски и ще ви помоля да внесете изменения само на английски също. Предвидих е, и график с, срещи с съответните комисари 28, между 28 февруари и 22 марта, значи на практика през течение на целия месец марта. И предполагам, че ще можем така да определиме приоритетите за преглед на бюджет 2012 година. Раздадени ви бяха работните документи. Опитах се да обясна методологията на това са всъщност моите предложения за работа върху бюджет 2012. Първо, да има повече прозрачност и повече ясност на бюджета, т.е. той да бъде много по-достъпен. Това, това означава необходимите разходи за седемте ключови дейности да бъдат а, така много ясно изложени и да консолидираме връзките между европейския бюджет и националните бюджети с преди 13 април, т.е. срещата с представители на националните е, парламенти. Т.е. функционалните разходи за стратегия 2020 да бъдат ясно посочени да има много голяма яснота и да има по-задълбочена работа с националните парламенти. Това бе предложено от господин Лавасур миналата година. Става дума също така за създаване, да създаване на по-строга синергия между различните степени на бюджета, различните е, нива на бюджета си. Сега. Ангажиментите. Става дума за 147,500 милиона евро. Не, в зависи, или малко повече, в зависимост дали е, включваме резерва на фонда за подпомагане или за приспособяване към глобализацията и увеличаването на бюджета на практика не е значителна, тя е само привидна всичко зависи от схемата на финансиране на много годишните програми и приспособяването или приспадането на, на 2% е, рубрика АБ от промяната на таваните през миналата година и променята на рубрика 2, която се намалява както всяка година. Обикновено изменението се извършва през есента и се намаляват разходите с от селското стопанство. Груприка 2А новите агенции, както каза председателя. Има и рубрик и по точка 5, рубрика 5, Левандовски приканва институциите да а, се придържат към 1%. разполагаме значи, с този 141 милиарда и 300 милиона таван. Маржовете не са много големи, но на практика са съпоставими с миналогодишните. Но има и нещо ново спрямо предишните години – Предложението на комисията предвид кризата, предвид необходимостта от бюджетна дисциплина, предложението на комисията може би ще, бъ, ще се различава от очакваната и може би ще бъде малко по ниска. Значи от, от една страна референтната референция ще бъдат пред предложението на комисията и програмирането, финансовото програмиране. Така че може би ще трябва да, да решаваме спешно важни въпроси. Какво и как да прилагаме механизмите за гъвкавост, които са такива, каквито са винаги. Инструмент за гъвкавост, давания и така нататък, но както и с 5%, които вече ще бъдат от голямо значение в рамките на стратегия 2020 години. Има и други въпроси, които сме си задавали едно време, но които, но които не сме разглеждали задълбочено. Става дума за отрицателните приоритети, т.е. тези, които могат да отпаднат от нашите списъци. И или нямаме, нямаме отрицателни приоритети, нямаме намаление, но просто трябва да си зададем въпроса, да разгледаме нещата и да, да да стигнем до този отговор. Няма такива. Просто трябва да, макар и въпросът да не е много приятен за обсъждане, трябва да го направим, трябва да го обсъдиме. И трябва да си зададем и следния въпрос. Не е ли, не би ли било полезно в рамките на бюджета, да потърсиме нови бюджетни инструменти за участието на Европейската инвестиционна банка, например. От, от една страна да имаме бюджетна дисциплина, от друга страна бюджета трябва да бъде много точно разчетен, за да може да генерира развитие и да отговори на предизвикателствата на кризата. Господин Фернанд. Благодаря ви. Бюджета за 2012 и 2013 година ще бъдат консолидационни бюджети трябва да се консолидират в рамките на новата институционална рамка и е, с оглед на следващите финансови перспективи, следващата финансова рамка, за да се гарантира финансирането на функционирането на институциите. Трябва да продължим да търсим е, Авангардност, отлично изпълнение, но трябва да гледаме и къде са пропуските, къде парламента не прилага тези критерии за съвършенство. За да постигнем тази цел е много важно нашите организации, прилагат принципа на економиите, принципа на добро съчетание цена-ефективност, за да може да се използват минимални средства. Бюджета трябва да бъде прост, ясен, видим, прозрачен. Това са цели, които трябва да постигнем и тук в парламента и в другите институции. А, ще видите предложенията. Не може да се назначават нови служители, ако на тези постове могат да бъдат назначени вече е, е, използвани служители. Също става въпрос за сградната политика. Трябва да се отчитат всички промерни стойности, винаги да се прави анализ с оглед на резултатите. да се прилага принципа на доброто управление във всички области, за да може наистина да постигнем напредък, да а, получим един балансиран бюджет с равна приходна и разходна част – Знаем, че дискусията по бъдещата финансова рамка е, предстои те първа. Има различна... Политиката в различни области трябва да се финансира, но всяка е, е, инициатива трябва да се вписва в следващата многогодишна финансова рамка. Знаем, че има цяла редица области, в които Европейския съюз има специфична политика и които трябва да се е, обхващат в е, многогодишен срок, спазвайки е, изискването за прозрачност. Аз предлагам изпълнението на всеки бюджетен ред да се представя на депутатите в Европарламента няколко пъти годишно Смятам, че по този начин ще можем да проследим отблизо изпълнението на бюджета. По отношение, например, на политиката на разширяване на Европейския съюз, сме на мнение, че трябва да има координация между Комисията, съвета и парламента. и също така пак с оглед да се осъществят економики, трябва да се гарантира едно по-добро използване на информационните и комуникационни технологии и средства, да се използват видеоконференции, надежни, надежна апаратура, надежни технологии. Знаем, че вече Офисите на депутатите са добре оборудвани. Не бива да забравяме и политиката в областта на околната среда, която е част от стратегията до 20-та година. Тя е много важна. Според нас тя трябва да се засили и точно с тази цел трябва да всички ние да се правим, да правим усилия да економисваме хартия, електроенергия – всеки от нас трябва лично да се ангажира. Смятаме също, че институциите трябва да представят планове за намаляване на разходите, спазвайки принципите, които защитаваме. Благодаря, скъпи колега. Искам да напомня, че по отношение на бюджета на парламента, очаквания бюджет, Имаме малък проблем с графика, който трябва да се уреди с бюрото на парламента. Няма да го обсъждаме тук в нашата комисия. Ще го отложим за срещата на координатори. А ако някой иска нещо да каже, първо ще дам думата на Сидония, която заедно с Франческа е съавтор на друг документ, който ви е раздаден, а именно осъществяването на пилотните проекти и подготвителните действия. Сидония. Е, е, Благодаря, господин председател. Работихме заедно с Франческа и представяме документ, който излага подготовката на пилотните проекти, какво се свършено тук, в пленарна зала. Става дума за пилотните проекти и подготвителни действия на одобрени от Европейския парламент, тези, които ще продължат. Идеята е да имаме едно така една възможност да направим един общ пакет, защото не успяхме да го направим през декември. Става дума за приложение 1 от бюджета за 2011 година. В анекс 2, приложение 2, имаме едно, един изчерпателен списък на всички пилотни проекти и те, включително и тези, в които никакви промени не бяха внесени, които продължиха от други години. Можете също така да видите каква е законодателната основа на отделните пилотни проекти може също така да намерите информация, свързана с различните ограничения, наложените ограничения на пилотните проекти от съответните инструменти и маржовете. Просто как, как се вписват те в цялостните рамки и какво е полето за действие и най-вече, най-често липсата на подобно поле за действие. В края на документа е включен график. Бих искала да спомена и още нещо. Както като докладчик миналата година, разбрах, че много от, от вас се радват много, когато започне един е, пилотен проект, но просто, просто после няма проследяване на нещата, включително и от страна на авторите. Така че, като аз мисля, че тази година би било добре да, да проследиме развитието на пилотните проекти, да, да проверяваме в течение на проекта дали целите се изпълняват и ако по някаква причина този проект се провели, ние да знаеме защо а, се е стигнало до провал и какви са корените, причините на този провал. Ще получим известна помощ за получаване на подобна информация на страница е, алинея 17 е записан графика и включително и междинните е, оценки и момента, в който те ще бъдат проведени. Бих искал да направя една корекция тук пише, че на 20 април комисията ще внесе проекто бюджета и доклад по а, пилотните проекти. Най-вероятно това няма да стане обаче. Най-вероятно това ще стане а, месец по-късно. Е, оценката на подготвителните действия за пилотните проекти най-вероятно ще бъде готова към края на май, към 25 май. Заедно с е, Франческа смятаме, че би, не би било зле една от мониторинговите групи да се занимае точно с е, тези оценки да видим какви ще бъдат насоките за последващата година. Така че аз ви приканвам да погледнете този документ, ако искате да бъдете автор а, или ако сте били а, миналата година автор, за да можем наистина да проследиме заедно развитието на тези проекти. Да. Благодаря ви. Много са желаещите да вземат думата, така че много ви моля да бъдете много кратки и така просто да изложите нещата точка по точка. Прав Лашло Шурин. Благодаря, господин председател. Дами и господа, Франческа първо благодари на секретарята и наистина това е един много така мило от нейна страна. Но и аз искам да пък да благодаря на Франческа. Изчитайки това предложение, се сблъсках с два вида проблеми. Първо, липсва ми, липсва ми ясен график по бюджета. Но днес след обед получих документите за заседанието на координаторите и виждам, че графика е залегнал вътре, значи можем да го обсъдим. Втория проблем, с който се сблъсках, бе е следния. Става дума за един много голям, много значим документ, който обаче според мен не е съвсем пълен. пленарното зал, пленарното в пленарна зала трябва да се определят насоките. Тук чухме обаче, че докладчика също ще изработи документ. Но от друга страна, смятам, че гласуването през април е късно, но пък може би нямаме друга възможност. Колкото до увеличението с 4,2%, струва ми се, че то е твърде амбициозно предвид обстоятелствата. Съвета, както и миналата година, бе прекалено гъвкав относно ангажирани кредити, а и боя се, че можем да се сблъскаме отново с този проблем и ще има доста голямо разминаване между от една страна ангаж... ангажиментите и а, разходите. Така че от бих, бих искала да, нас... бих искала да насърча авторката наистина да бъде да бъде смела и да, разглед, да разгледаме има ли а, е, отрицателни приоритети, защото в нас интерес на парламента, на гражданите е този бюджет да бъде разходван ефективно. Защото ако, ако отпуснеме от всякъде, ако няма увеличение на бюджета, ще трябва да насочиме разходването на средства в, само към дадени области. И затова трябва да имаме необходимото мнозинство, но струва ми се, че по новите ресурси също сме много амбициозни и а колкото до включването на Европейската инвестиционна банка. То е много, много важно. Ние отдавна искаме да го направим, но съвета е, е съгласен само ако не се промени бюджет. Тоест, ние трябва да, ние трябва да, ние трябва да намерим средствата за Европейската инвестиционна банка. Това не е възможно. Сега, може би това, това иска да каже докладчицата, когато говори за сътрудничество но на практика струва ми се, че нямаме, нямаме друг изход за 2012 година поне. И още нещо, господин председател. Трябва наистина да работиме по дългосрочното. Дори те да да не са в момента абсолютно изяснени, те трябва да бъдат включени в новата финансова рамка. Така че бих искал да знам какви са предложенията за нови приоритети. Миналата година ставаше дума за младеща, ние сега е, очакваме предложение, около което наистина да се обединим и това да бъде едно послание към нашите съграждани. Благодаря, господин Аклунд. Благодаря, господин председателю. Позволете ми да благодаря на докладчика, както и на докладчик от миналата година. Беше изготвен доклад миналата година, както и обща е, резолюция. Позволете ми също така да кажа, че аз не завиждам на госпожа Баласани в функцията на докладчик, защото економическата ситуация въобще не е розова. Но предполагам, че и преговорите на 21 ви ще са трудни, но не чак толкова. Маржовете са доста близки едни до други. И така, аз разгледах предложенията на докладчиците много обстойно и виждам как имате желание да интегрирате економическото управление в бюджета. Да, това ще бъде високо оценено от съвета и от националните правителства и парламенти. Но всичко е все още до голяма степен в теоретичната си част трябва да изясним сами за себе си как искаме да приложим нещата на практика. И по време на предишната дискусия аз казах, че а, бях докладчик по пакета за европейското управление и ролята на бюджета там е застъпена много минимално. Когато беше заден въпрос за негативните приоритети, това е същата дискусия, която имаме и в комисията ШУР. Трябва да залегнем съответните приоритети в многогодишната финансова рамка. Трябва да се вгледаме в средствата в рамките на текущия бюджет. Съвета говори за пакт за покачване на конкурентоспособността в Европейския съюз и те няма да са много щастливи ам, с новите приоритети, свързани с стратегията до 2020. В съответствие с това трябва тези приоритети да бъдат предвидени в бюджета. През ние всъщност изгубихме голяма част от времето си при изготвянето на тази стратегия до 2020 година. Миналата година оставаха 10 години, но 2020 а, скоро ще останат все по-малко, ще остават все по-малко години с времето и трябва да видим а, какво може да се направи преди а, изготвянето на следващата многогодишна финансова рамка. Трябва да обсъдим тези приоритети, за да видим какво е полето а, за действие. Вие сте убеден, че може да се постигне баланс в финансовата, в, извинете, данъчната консолидация. Ако успеем да постигнем това, ще е много добре. Това е един ключов въпрос. да видим какво ще направим с негативните приоритети. Дали ще успеем да постигнем висок растеж на бюджета? Миналата година беше 27% и смятам, че можем да постигнем много повече следващата година. Единственото нещо, което можем да се надяваме, е да останат неразходвани средства в отделни области, да речем изследвания или други, и те да предоставят по-голямо поле на действие. И тогава, може би, съвета по този начин ще финансира целите, свързани с нашите приоритети, но трябва да се изчака и да се види. Очаквам с нетърпение да работим съвместно и да постигнем един окончателен резултат чрез резолюцията. Очаквам вашите предложения по въпроса. Благодаря, Геран Ферм. Благодаря, господин председател. Нека да коментирам и двата доклада. Ще бъда много кратък. Първо, госпожа Балзани. Общия бюджет. Нейното предложение по методологията е добро. Но наистина трябва да действаме много бързо. Второ, документ по стратегията. Това е нещо много важно, значимо. Тук са вече виждаме с къде ще се сблъскваме с проблемите, така че това е много основен документ за анализа, който искаме да направим. Ще бъда много кратък. Съвета създава и ще създава проблеми. Как да има баланс между бюджетна дисциплина и развитие и така нататък. Но мисля, че трябва да, да накараме съвета да разбере, че бюджета почива на едни задължителни, обвързващи законно проекти. И че ангажиментите и обещанията трябва да се изпълняват. Мина, миналата година започнахме да запълваме така дупката, пропаста между от една страна ангажиментите и плащанията. И ще продължим така защото инак в, в, в противен случай просто ще оставяме огромни региони и, и а, програми без необходимите средства. Бю, бюджета е инструмент за солидарност, за преразпределение. Не всички печелят. Взимаме от по-богатите и даваме на по-бедните. Някои наистина ще бъдат а, ощетени от а, това. Може и да не го разбират все още, но... Но, ако всичко това се обясни на съвета, Това може да стане само с помощта на специализираните комисии, които да разгледат подробно многогодишните програми. И само с тях можем да изработим едни наистина убедителни аргументи. Сега доклада Фернандес. Също много добър доклад, може би малко по-традиционен. Някои неща обаче ми липсват. Първо, поискахме повече информация от бюрото и от други институции, бюджет, основаващ се на нулева база, какви са вари, вари, вариант, вариантите и така нататък. И сега обаче мисля, че ние трябва да извлечеме полуките, да има заключения. Тук в този доклад няма заключения, според мен. Какво правиме с центъра на, за на посетителите, какво правим с дума на историята, за какво служат те точно това. Тук ги няма в доклада. Виждам, че тук е и писмото на, госпож... на господин Левандовски, който иска да се придържаме към 1%, което на практика означава намаление. Как ще отговориме на неговия призив? Не само за нас, става дума и за другите институции, и за нас. Разбира се, това е, става дума за нашия бюджет, но, но и за другите институции е важно. И това са, това са проблеми, които трябва да обсъдим. Господин Харто. Eh, eh, eh, Благодаря ви, господин председател. След докладите на госпожа Балцани и Сидония, след техните изказвания ви изслушах, че се разглеждат редица пилотни проекти, че комисията подготвя доклад. Трябва наистина да контролираме тези проекти, дали са дали резултати, е, осъществени ли се? Това, това е основна наша задача. Ще се спра първо на доклада на Франческа. Смятам, според мен, че за 2012 година трябва да е въпросът е на един истински политически е, избор. Мисля, че трябва да се борим против ограничаването на бюджета. Това е тъжно за а, нашите съграждани. Хелга Трюпел. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на двамата репор... докладчици и на Франческа по-специално. Зелените са в подкрепа на една стратегия на Европейския съюз до 2020 година. И ако тази стратегия е изпълнена по добър начин, тя може да е от голяма помощ. Обаче има конфликт на самите цели. В доклада на Франческа под седмата ръководна инициатива съществува такова противоречие. Като разгледаме бюджета за земеделие, за структурните фондове, за кохезионната политика, ние можем а, да изберем нови приоритети и нови ръководна инициатива, ако има достатъчно бюджет за земеделието и а, бюджет за устойчивост и ефективност на ресурсите. Значи не съществува само проблем с, съвета, пред който сме изправени, а също и с мнозинството в парламента. И от изслушванията в Шур виждаме, че няма а, голямо мнозинство, което да доведе до промяна. Ако си поставим нови приоритети, ще трябва да съкратим старите приоритети ние имаме нужда от увеличаване на бюджета. И виждам, че тук съществува един голям проблем. Вината не трябва да се хвърля само върху съвета. Това е и наш вътрешен проблем. И ако не сме готови да изготвим нови а, приоритети, то ще имаме стария бюджет с стари проблеми. Това е опасността или рискът, а, който се крие според мен. И така, преминавам към господин Фернандес. Общата цел да се говори за консолидиране, да, одобрявам го, но някакси подробностите се губят, подробностите не се вписват в тази рубрика. Ние чухме, че искате да инвестирате повече в електронно управление, в бежични технологии, екологични технологии, които ще доведат до економии. Да, това ще доведе всъщност първо трябва да се инвестира в нови технологии, които ще доведат до економии. Обаче аз не виждам как ще финансирате това а, в рамките на консолидирането. И когато си помисля за сериозна консолидация, може би не трябва да говорим за втори транш от плащания за асистентите. А, и да стигаме до конфликтните дискусии от миналата година. Не виждам как може да се говори за консолидиране, ако не от се отговори на основния въпрос откъде ще се намерят средствата. Бон сенс. Благодаря, Хел... Хелга. Беше много разумно това, което каза. Ейдер, благодаря я съвсем накратко. Вече мисля, че доста колеги се изказаха по документа на госпожа Балцани. Искам да я поздравя. Прочетах документа. Ние сме съгласни до голяма степен с начина по който тя подхожда към бюджета за следващата година. Тя при всяко положение ще има нужда от помощ. Ние много добре си даваме сметка за това. Тя повдига редица въпроси в документа. Например, беше, беше споменала плащанията. Господин Йоран Ферм също ги е, спомена. Тоест, какво равнище на кредитите за плащания трябва да защищаваме? Всъщност комисията разполага с най-голям брой елементи. Тя представи този документ. Трябва да сравняваме плащанията с участието, т.е. кредитите за плащане и кредитите за участие да се балансират. Така или иначе, това обаче не е наш проблем. Ние трябва да защищаваме участието, защото кредитите за плащания са вече определени. съвета тълкува нещата по различен начин, всеки си има собствена гледна точка, но ние трябва да обсъдим стратегията, за да имаме а, точно определена позиция в преговорите за, и да постигнем минимално равнище за, на кредитите за плащания. Освен това, госпожа Валсани спомена отрицателните приоритета. И това е нещо изключително важно, не само защото преживяваме криза, а защото това трябва да се прави всяка година. Има някои програми, които функционират, дават резултати и там трябва да се инвестира и други, които не функционират. И там да решим какво става, дали ще ги изоставим или ще продължаваме да настояваме. Сега сме в криза, трябва да се съкратят бюджетите, И точно сега е момента да се прави избор. И затова трябва да се разгледат много точно кои са отрицателните приоритети, за да бъде изпълнен добре бюджета. Някои се сещат само по време на криза за тези неща. Нямам предвид госпожа Балцани. Това е важно да се прави е, редовно. Същото е, става, се отнася и до инструмента за гъвкавост. Ако не разполагаме с достатъчно поле за действие, трябва да използваме инструмента за гъвкавост. По отношение на участието на ЕИБ, Европейската инвестиционна банка. Тук много често го обсъждаме в комисията ШУР. Смятаме, че това е панацеята. Да, ЕИБ трябва да а, ни подпомага в осъществяването на някои цели, но тя не може да замести изпълнението на бюджета, на нашия собствен бюджет. Тя може да допълва това, което вече правим но в никакъв случай не може да се намесва в нашия бюджет. Благодаря, Айдер. Моля ви се, бъдете колкото се може по-кратко, защото доста хора искат да се изкажат. Инги Гресле. Благодаря. Два въпроса. Един е свързан с парламента на бюджета. Може би е време да обясним, че трябва да се поемат економии, когато 75 са позициите за парламента през 2010 година. 34 позиции за секретарията и така 75 общо, 34 за секретарията, останалото за парламента. И искам да кажа, че има много а, неща, които трябва да се правят в а, офиса и, и искам а, да посоча, че трябва да се концентрираме върху области, където наистина могат да се спестят средства. Да речем почивните дни, празничните дни. Две седмици в допълнение са празничните дни. Две седмици допълнително към годишния отпуск. И така, бюджет, подготвителни мерки, пилотни проекти 14 милиона биха променили нещата, но въпрос е дали тази сума е достатъчна, дали ще промени нещо, дали има нужда от повече. Съвета обмисля дали не трябва да изисква повече. Комисията е състояние да изпълни повече, така че искам, ако може да ни дадете обяснение в тази насока. Много важни са нещата, казани от Инге. Господин Алвар. Благодаря, господин председателю. Концентрирам се върху доклада на господин Фернандес. Е, хубаво е, че се концентрираме върху основните принципи – прозрачност, контрол, върху разходите, устойчивост. Особено параграфите, свързани с е, екологичните мерки, с е, разхода на хартия и така нататък. Това са цели, които не е толкова трудно да се реализират. Е, е, не е необходимо е, да се изпраща документи по мейл, и в хартиен формат. Достатъчно ако само по имейл, в електронен формат и това би спестило много. И така. Съгласен с госпожа, госпожа Трупел, която каза, че в подхода са включени много неща. Един вид на теория се казва много, но на практика Нещата са други. Прилагат се много малка част от целите заложени в този подход. В точка М са заложени приоритетите, свързани с закупуване на сгради. Дискутираше се найем на сгради по отношение на външната служба, как ще стоят нещата. Имаше доклад изготвен по тази тема. И така, както казах, Комисията търси сграда, няма други альтернативи и за това се прави опит а, да се започне една процедура за наемане, която е по-скъпа. Може ли по този въпрос да се посочи нещо и да се обясни? Относно консолидирането на бюджета, да, а, къде е да се приложи този подход, който се предлага? Колегите в Комисията по култура са готови да обсъждат по този въпрос. Също има високи разходи, свързани с комуникациите. Дали този подход за комуникациите е достатъчен, дали е ефективен и дали отговаря на разходите, които ще бъдат направени за неговото изпълнение. Относно плащане цифрите, извинете, относно цифрите и данните, и госпожа Гресле спомена тази въпрос. Колко, какъв ще е брой на персонала през 2012? Дали секретарята на парламента има нужда от повече персонал и с каква цел и за какво ще се използва този персонал? От страна на секретарята на парламента има заявен интерес да се увеличат работните места, също и в персонала на председателя на парламента и как можем да следим нещата и по тази точка това, което каза господин Ферм. Не само да поставям искания за оценки, за оценка на ефективността, но може би трябва да видим какво, какви са преимуществата за нас. Трябва да видим а, какво е отношението между финансиране и ползи относно видеоконференциите? Каква възможност за економии съществуват? и как по този начин ще бъдат спестени мисии и пътувания на делегациите? Това, което не е изброено, не е включено, но е много актуално. Може би трябва да видим дали това, което даваме за службата, която осигурява нашата сигурност, е оправдано. Да, като имам преди какво се случи в петък. Има ли възможности да се подобрят съществуващите структури? Разумно ли е да се предприемат инвестиции или това е въпрос на организация? И така, иначе искам да кажа, че чрез измененията ще подобрим, усъвършенстваме този текст. Така, акцента е, е насочен върху е, прохода за комуникациите и персонала. Thank you very much. Благодаря. Първо, писмото на коми, комисара Левандовски. Един много важен документ който на практика отива отвъд самия текст. Първо, в текста е записано така намерението на комисията за изработване на сочния си бюджет. Но този, този документ дава и един привкус поведението и това, което можем да очакваме от комисията и от съвета. Този процент 4,2 на практика е абсолютно нереалистичен. Тези, които са оптимисти и смятат, че растежа на Европа ще се засили, мога да ви кажа, че кризата си продължава. Далеч не сме е, се измъкнали от нея, включително и в Испания и в Португалия, така че аз ви приканвам да, да си помислим. За това европейския бюджет ще бъде много а, тънък, ще бъде просто по, ще се движи по ръба, независимо какво ни се ни ще ще. Докладчиците наблегнаха на положителните приоритети. В такъв случай а, възможността да разгледаме отрицателните приоритети. Не. Аз мисля, че не трябва прекалено много да се набляга на синергията между европейския бюджет и националните бюджети, тъй като структурите на тези бюджети са абсолютно различни. Националните бюджети или 90% от националните бюджети са разходи по теку, са текущи разходи, а европейския бюджет трябва, трябва да бъде един стимул за развитие и за растеж, така че той не може да, да се обвързва с фикс, фиксирани разходи. А, колкото да инвестициите, да, аз съм абсолютно съгласен с, с Хелга Трупел. Трябва да разходваме много повече в инвестиции, в човешки ресурси, в новаторство и развойна дейност, в мобилност на младите хора, в синергия между от една страна енергетиката и енергийните инфраструктури. Но при всички случаи трябва да оставим на страна фонда за глобализация, защото това са също само теку, теку, текущи разходи за запазване на статуквото. Същото въжи и за доклада Фернандеш ако ние приемеме посланието на Левандовски, трябва да и в селското стопанство да се направят съответните економии, включително и в дума на европейската история или култура. Е, нашите, с една дума нашите приоритети трябва да бъдат е, много ясни, много точни, да бъдем наистина много близо до... Нямаме практически никакъв марш и трябва обаче да имаме, е, да, да наблегнеме на, диск... на инвестициите. Виждам, че призрака на Левандовски е тук, е, в, е, това, в тази зала и той носи една огромна ножица в ръце. Госпожа Ферн. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да кажа няколко неща, свързани с децентрализираните агенции. Колегата Балцани ги е включила в своя доклад. Всички сме на едно мнение, че децентрализираните агенции са въпрос на престиж за отделните държави и членки. И аз не искам да поставям под въпрос ефективността на тези агенции. Искам съвсем а, ясно да поставя въпроса къде могат а, да се а, постигнат и направят економии. Трябва да има економическо проучване. Дали при тези агенции няма ли възможност да има ефективно, а, е, да се проведат ефективни економии? Благодаря. Ще информираме Юта за това. Тя трябваше да напусна господин Котманис. Благодаря, господин председател. Аз съм малко революционно настроен. Нещата са ясни, ако погледнем таблица едно. Работния документ. Значи, тук виждаме средствата, Виждаме различните проценти, но това, което чуваме, е, че съвета ще бъде много по-консервативен. Търсиме бенчмарк или търсиме отправна точка, референтен пункт. Възможно ли да, примерно, да предвидиме цифра като 2,9%, т.е. същата а, като тази година. Реалистично ли е? Ако направиме преглед на предвижданията, изработени от комисията, там се казва, че за цяла Европа през 2010 година БВП в Европа е пораснал с 1,7%. През 2010 година беше 1,8 за есента, а 1%, за пролетта. Но в предвижданията са записани 2%. но в, за есента 2,2% за инвестиции, т.е. два пъти повече, отколкото за пролета. Значи, на практика, комисията смята, че целта от, БВ, от, БВ, от БВП ще, за инвестиции ще се увеличи 3 до 4 пъти. А това е проекто бюджет на практика. И ако ние съфинансираме тези инвестиции, ще можем да наложим левервичов ефект по националните бюджети. Но за но най- най- най-консервативните ще, ще се ще се, ще се придържат към перспективите 2011-2012. А колкото до големите пари, а, сближаването и селското стопанство. В а, сближаването наистина можем да изчислиме ако, колко пари са необходими, ако не увеличиме бързината на освояване ако имаме растеж от 10 или 11%, то няма да бъдат 4%, както са тук, а може и по-малко. Та, така, малко, може би, е революционно това, което казвам. Може би не е много консерваторски. Бе, интересен економически анализ направихте. И най-вероятно ще се сблъскаме с а, една трудност, свързана между ангажиментите от една страна и а, плащанията. Ние знаете, че премахнахме разликата между задължителни и незадължителни разходи, но а, юридическа гледна точка, когато работата е свършена, когато, да речем, е, служителя е бил наед, трябва да му се плати след това. Та огромната трудност, с която ще се сблъскаме е, че не можем да не увеличаваме а, разходите за, е, сумите за заплащане. И, и огромната грешка е, че преговори са се водели по, точно по плащанията. А важното, всъщност, важното е ан... са ангажиранията. Защото в крайна сметка плащането зависи от сумите, които са залегнали предишните години. Благодаря на всички онези, които участваха в дебата. Ще чуеме и заключенията на докладчиците. Значи, нашия докладчик, госпожа Балсани, предлага два документа, два политически документа. Единият ще бъде работен документ, който ще послужи за основа на обсъжданията с специализираните комисии, в които в който се съдържат някои интересни насоки, а второ, втория документ ще бъде проекто резолюция, внесен в пленарна зала, за да може Европейската комисия, както това се изисква и от комисара Левандовски, в момента в който изработи проекто бюджет, разполага с различните виждания. Що се отнася до съвета? Съвета е приел насоки и и си е винаги верен на себе си. Що се отнася до отрицателните приоритети? Всяка година подобно предложение бива направено, сами аз съм правил подобно предложение и всяка година се отказваме от това, защото е твърде трудно от политическа гледна точка. Сега, разбира се, оставам на докладчиците да решат как може да се стигне до там. Тоест, защото е, отрицателни приоритети, това значи наистина намаляване на кредитните линии. За нас това означава първо да си затворим ушите, е, да се да, е, пред исканията на другите комисии. Ние умеем да го правим, но ако наистина слушаме и чуваме комисията по външните работи, на която никога нищо не отказваме, или на комисията по селското стопанство и така нататък, то отрицателните приоритети ще изчезнат веднъж за винаги. Виждам, а, че тук имаме представители и на унгарското председателство и на комисията и представителя на бившото бългейско председателство. Но министрите на бюджета не работят без да се допитват до министрите, които харчат и тогава естествено нещата не върват много добре. Значи това е единия метод. Другия метод е да имаме едни обективни а, така, една обективна основа, т.е. да кредитните линии, по които а, средствата не са били разходвани предишната година. Мисля, че от тук трябва да започнем. За съжаление обаче, най-инноваторските, най-интересните политики обикновенно закъсняват. Техното осъществяване закъснява. Така, докладчиците искат ли с, да кажат по една дума, защо, но при всички случаи много сме, много сме закъсняли. Първо господин Фернандеш, след това господин Франческа. Благодаря съвсем кратко. Миналия път казах, че смятам, че парламента и нашата комисия в частност са, са добронамерени институции и не трябва да поставят под въпрос вече поети ангажименти за участие, освен ако няма форс-мажорни обстоятелства. Така че е, в момента, в който един кредит за участие, на участие е прието, трябва да видим как да се осъществи. По отношение на асистантите има съществуващ е, ангажимент с точно определени условия. Трябва да видим дали условията просто са изпълнени. По отношение на политическите приоритети ще има две резолюции. Една по основните политически приоритети и насоки и Другата е предварителните прогнози, които трябва да отразяват нашите приоритети. Трябва да се споразумеем в преговори с комисията по кои политически приоритети сме съгласни. А, по въпроса с писмото на господин Левандовски. Предадах доклада на трети, писмото е датирано от трети, така че беше абсолютно невъзможно да го включа в моя доклад или да се вдъхнува, да се позова на него. Аз даже се запознах с него, с това писмо, след като бях привършил работата по доклада. По отношение на политиката в областта на сградния фонд се радвам, че понятията, идеите, които предложихме от нашата група, се споделят от а, другите политически групи. Има огромна разлика между постоянните и променливите разходи и трябва. А, е, трудно е да се намери една хоризонтална политика, която да обхваща всички възможности. Мисля, че достатъчно говорихме за политиката в областта на сградния фонд, която е дългосрочна по отношение на консолидацията. Това означава, че от 2012-2013 година трябва да разполагаме с консолидиран бюджет. Тоест, отразяваш новата институционална рамка – Ние все още не познаваме всички цифри. Не знам дали службата за външна дейност ще играе една или друга роля, каква ще бъде финансовата и тежест. Все още тези да, ни са неизвестни. Така или иначе ще трябва да търсим консолидиран бюджет и бюджетна стабилност, за да можем да осъществяваме економии. Надявам се, че бюрото ще ни представи своите предложения, за да може да преследваме нашите приоритети. Ако добре използваме понятията економии и ефективност, мисля, че ще намерим решение. Знам, че всички искат повече пари, но много важно е да осигурим доброто функциониране на всички дейности, всички структури. И да не забравяме, че трябва да търсим съвършенство в законодателната си работа. Нека да се да намерим и да се здобием с средствата, които ще ни позволят да работим максимално добре, нещо, което изискват от нас нашите гласоподаватели. Това ще възникне и в дебата за многогодишната, следващата многогодишна финансова рамка. Искам да благодаря на всички, които ми помогнаха в работата по доклада. И помогнаха в работата по цифрите. В момента важното са политическите приоритети. Цифрите ще дойдат по-късно. Благодаря. Франческа, последната дума. Благодаря. Искам да започна с отговор на въпроса за приоритетите. и проекторезолюцията, която искам да представя на 3 март. Искам да поясна, че усилието от наша страна, след всичко, което стана миналата година и силната позиция на парламента в различни резолюции, например тази от 16 юни за управлението или пък хеврейската резолюция, или пакета от 29 септември, който е много важен в историята на Европейския съюз. Всички тези моменти отпращат едно ясно послание. Европа прие една стратегия за десетилетия напред и трябва да направи усилие за сближаване при постигането на а, тази стратегия. Трябва да групира средствата си, за да достигне необходимата критична маса, за да избегне разпиляване на средства. Това е пътя, който предлагам да поемем, а, който ще позволи нашият бюджет да бъде полезен инструмент да служи за постигане на целите на стратегията до 2020 година. Така че тук посланието, целите са политически, институ, институционални. Ние искаме да изградим, да променим Европейския съюз, да го наместим в рамките на стратегията до 2020 година и затова трябва да положим усилия. Знаете, че стратегията до 20-та година включва пет основни цели за етост, енергетика, борба с, срещу промените в климата, срещу отхвърлянето на обществото. И трябва да се концентрират всички наши усилия и всички средства от бюджета – трябва да бъдем последователни. Всички усилия, всички средства по големите теми на стратегията до 20-та година. За да не се получи размиване и да не се получи провал като този на Лисавонската стратегия, където може би грешката беше точно това, че не се концентрирахме върху големите и важни цели. Марс ще, мар, през март ще е, Именно едно ясно предложение, една ясна декларация, която ще, ясно ще постави рамките, нашите приоритети за следващото десетилетие. По отношение на така наречените отрицателни приоритети. Потикна ви просто да размислите за това. Това не е някаква висяща идея. Смятам, че е наложително да направим това. И това е една положителна стъпка. Защото така наречените отрицателни приоритети не са само приоритети, по които не сме постигнали нищо. Някои приоритети стават отрицателно, защото вече в дадения момент те не са приоритет. Или защото са изместени от теми, които са по-приоритетни. И точно за това ни е необходим инструмента за гъвкавост на бюджета, за да може да реагираме по-гъвкаво, по-бързо. Нещата се променят понякога много бързо. И точно този въпрос а, си поставихме, като почнахме да обмисляме срока, за който се приема финансовата рамка. Въпросът е важен за да може да се направят е, удачни предложения. Този въпрос интересува различните комисии на парламента. И това е много важно наистина да си помислим по, как, по какъв начин можем да реагираме гъвкаво, е, сменяйки приоритетите, подреждайки ги по различен начин в класацията. Благодаря ти, Франческа. Сега с една дума само да обобща. Следващите дни Франческа ще се консултира с специализираните комисии на парламента и, както каза, на 3 март ще ни представи документа по общите приоритети и стратегия, който да се гласува на 16 март в нашата комисия и на пленарно заседание, на първото заседание през април. От своя страна Нашата комисия предвижда да приеме проект от бюджета в цялост на 20 април. Остават доста важни въпроси и твърде малко време. Затова моля ви се да вървим бързо. Мисля, че тези теми, които обсъдихме до тук, заслужаваха наистина по-дълга размяна на мнения. Има изключително важни проблеми, които не можехме да подминем с мълчание този следобед. Сега предлагам съвсем набързо точка 6 и 7 да бъдат разгледани заедно. Става въпрос за мобилизиране на средства от Фонда за солидарност за помощ след наводненията през 2010 година в Полша, Словакия, Унгария, Чешката република, Хърватска и Румъния. Докладчик е Раймер Бъге. Докладчик за коригиращия бюджет в тази област е Сидония. Но разбрах, че съвета все още не може да вземе решение. Затова предлагам Раймер да а, опише накратко къде са стигнали нещата и да оставим това за по-късно, когато съвета ще вземе решение. Раймер. Äh, Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко мога да се изкажа, защото по време на миналото заседание говорихме за цифрите, за сумите, свързани с мобилизиране на фонда Солидарност за Полша, Словакия, Унгария, Чехия и Румъния. Също и по отношение на кандидат членката Харватия. 82 милиона. Отделните суми ще ги намерите в документите. И така, след приключването на бюджетната процедура, която беше една много тежка процедура, започна да се обсъжда въпроса, свързана, свързана с мобилизиране на Фонда за солидарност. Може би трябваше да изчакаме мнението на Комисията по регионално развитие. Може би трябваше да се проведе и вътрешна процедура в нашата комисия. По време на следващото заседание на бюджета, може би ще трябва да вземем някакво решение. Сидония, donc, Доня, а, иска се пак да каже. Не, няма пари, ама иска да каже нещо. Благодаря, господин, Благодаря, господин председател. Най-важното е съвета да обясни какви са ограниченията, какви са му проблемите, за да не може да вземе решения. Какъв, какъв е проблема? И второ, съгласна съм с преждеказаното. Моя доклад по коригиращия бюджет е готов и бих искал да подкрепа предложението на комисията и както казах в доклада, трябва колкото се може по-бързо да отпуснеме пом- помощ за държ... нуждаещите се държави. Това е основно значение. Аз не мога да разбера защо процедурите трябва да се забавят. Благодаря, господин председател. Бих искала да задам един въпрос на докладчика. Дали автоматично се изплащат тези средства или се види доколко е, държавите членки носят отговорност, защото примерно в Унгария, говори с колеги, се оказа, че много от къщите са били построени в е, зони, които по принцип са е, страдат от опасност от наводнение, т.е. и тези къщи дори не са били застраховани, защото застрахователите са отказвали да ги застраховат поради мястото, където са били построени. Така че е, каква е, дали се взима предвид отговорността на държавата членка? Аз слушах казаното от вас с интерес. Да, в някои държави членки се строят а, къщи на такива места, както и във вашите страни, в нашите страни. Но тук не става дума за обещетяване на а, частни лица. Става дума за средства за възстановяване на инфраструктури. Тук въобще не става дума за обещетяване на отделни лица или на частни лица. Не можем да решиме нищо днес при всички случаи, тъй като чакаме решението на съвета. Сега ви предлагам да продължиме Инге Гресла е съгласна да отложиме точка 10, защото на нея и трябва допълнително време, за да подготви документа. Тя продължава ден след ден, събота и неделя, всеки Божи ден да преговаря с комисията и съвета. И знам, че документа, който ще предостави на, въз... на вниманието ни, ще бъде изключителен. Сега точка 11. Програма за подпомагане на по-нататъчното развитие на интегрирана морска политика. Благодаря. Съвсем накратко ще припомня, че програмата съседна политика, която обхваща 40% и една от нас, 40% от ДВП и една от населението, вече бяха изготвени подготвителни действия и пилотни проекти, които приключиха в края на 2010 година. Много е важно да се предвидят необходимите финансови средства, да се продължи осъществяването на, на програмите. Комисията предлага създаването на два нови бюджетни реда, рубрика 2.11, глава 11, предлага тригодишно финансиране от 11 до 13 година, 50 милиона, които ще се вземат от бюджетните печалби по рубрика 2. Аз предлагам да приемем тези предложения на комисията, което ще позволи да се продължи и осъществяването на пилотните проекти с фонд за 50 милиона за 3 години рубрика 2. Това е уточнено и в доклада и ще бъде уточнено и в законодателно отношение. Има няколко изменения, които целят да се провери, че няма субсидии, които да се отпускат без обществени поръчки. В, искаме също критериите за финансиране да са точно определени, да има доклад за оценка на изпълнението по средата на осъществяването. Искаме парламента да участва в контрола върху осъществяването на годишните програми и бюджетните редове, които са от компетенциите на нашата комисия, която е подпомагаща ни дават основание да дадем положително стадовище на предложението за 50 милиарда и за да на процедурите за контрол, което ще ни позволи да ги подобрим. Благодаря на докладчика. Мисля, че всичко беше. Мисля, че всичко беше много ясно. Грълие, госпожа Грълие. Е, само три а, коментара, бележка, всъщност коментари два и въпроса. Политиката се финансира от пилотни проекти за момента и подготвителна действия. 50 милиона е малък напредък в това отношение. Но тъй като тук а, тази политика е много важна, мисля, че не е лошо в доклада да се спомене необходимостта да има правно основание за интегрираната морска политика, за да бъде тя на висота. И в размисъла по това, този, размисъла по тази тема да бъде включена в дебата по следващата МФР. Мисля, че трябва да сме много последователни по тази тема, защото когато няма общност на политика и на, а, някакси националните правителства се дръпват, например, а, както англичаните се отказаха от съвместен контрол на а, корабоплаването в Ламанша и при злополука техните брегове не са така изложени на опасност, както френските. 50 милиона, господин докладчик, те се взимат от рубрика 2 от печалбите по рубрика 2. Не е някакво прехвърляне на средства. И втория въпрос на каква основа разпределяте размерите на средствата цел по цел? Това са просто две уточнения. Доминик. Благодаря. Благодаря за уточнението. Другата ne suis pas marin, mais, mais nos, nos amis espagnols ici présents se souviennent peut-être que l'invincible Armada euh, avait euh, échoué dans... Благодаря, че е, споменахте там разликата с е, английските и френските брегове. Вие знаете, че още от времето на сър Френсис Дрейк имаме тия проблеми. И с помощта на Нептун, е, може и Нептун да си е сменил е, а, предпочитанията и сега е на английска страна. Веднага ли ще отговорите? Да. Да, да, да, мога да отговоря веднага. Да, да, да, от маржа, от печалбата по две, по рубрика две ще се финансират тези пилотни проекти. Между другото и в текста се предвижда – институционализиране на тази политика, която от стадия подготвителни действия пилотни проекти ще влезе в стадия бюджетизация на политиката. По отношение на подпрограмите се вдъхновихме от предложенията на комисията, но поискахме един път годишно парламента да има възможност да разглежда тази тема и ако има изменения да ги предлага, защото имаме сметка да поставим нещата в рамка, т.е. тези 50 милиона да се вписват, вписват в определена рамка. Благодаря на докладчика. Припомням, че срока за внасяне на изменение е 18 февруари в 10 часа. Предвидено беше да се впише дневния ред за 3 март, но ако не е необходимо, ще откажем, а гласуването се предвижда на 15-16 март. Сега стигаме до точка 13, докладче госпожа Херцог. Става въпрос за междинен преглед на европейските програми за спътникова навигация. Набързо, колега. Благодаря, господин председателю. Ще съм много кратка по този въпрос. Ние Комисията подготвя междинен доклад, също и, и комисията ИТРЕ изготвя междинен доклад. И ние ще изготвим наше предложение от бюджетна гледна точка. Важно да се спомене, че днес БВП в Европейския съюз е 7%. Това е един много голям економически сектор, който до 2020 година ще достигне 150 милиона евро. Милиарда евро, извинете. И ще зададе много добър сектор за конкурентоспособност в Европа. Първата промяна беше през 2007 година. Е, имаше недостатъчно финансиране за програмите ГНОС и рубрика А беше надградена с 2,4 милиарда. Същото се случи и с ИТЕР. Имахме проблем с планирането на дългосрочни решения, независимо какви изследвания или широкомащабни проекти се планират. На второ място в съобщението, свързано с междинния отчет за 2011 година, не се предлага допълнително финансиране за периода от 2013 година. Разбира се, възоснова на разходите може да има неприемливо забавяне на сроковете и загуби за потенциалните бенефициери. Така че решението е проекти да бъдат включени в рамкова програма 7 да не бъдат включени, освен ако не променим посоката на нашите действия. И тези проекти са свързани с научно-изследователска и научна дейност и иновации за в бъдеще. На трето място Галилео е европейски проект и бюджетния режим трябва да бъде изграден по такъв начин, че да се справи с този проект. Трябва се да изгради инфраструктурата и има други въпроси, свързани с тази тема. Междиния преглед посочва, че 1,9 милиона евро са включени в 1,9 милиарда евро са включени в Галилео. Това е минимален бюджет, плюс допълнителни 800 милиона на годишна база. Искам да спомена, до 2014 година може би ще постигнем статут на 18 сателита и след това следващата цел е 24 сателита. И така ние желание да финансираме бъдещата след навигационна инфраструктура. Може би ще имаме нужда от помощта на инструмента за гъвкавост, имам предвид е, проекта ИДЕР, или пък бюджета да предвиди е, определена сума, но също да има и финансиране от държавите членки от междуправителствения инструмент. Не мога да взема решение, аз ще предложа моя доклад и ще чакам мнението на докладчите в сянка. Всички сме съгласни, че проектът трябва да продължи, шоуто трябва да продължи и смятам, че това е най- най-важното, което споменах от моя гледна точка и трябва да помислим как да ускорим изпълнението на, бюджет, на проектите, а не да ги спираме поради бюджетен дефицит. Благодаря, господин Хартонг. Господин докладчик, да, наистина спектакъла трябва да продължава, но аз бих казал напротив, спектакъла да спре. Много обсъждахме този проект през последните години. Все повече и повече пари са необходими и 1 милиард и 900 милиона са само така индикативни цифри. Така че става дума за много пари, за много средства и доклад, въпросът ми към докладчицата е следния. Аз мисля, че този проект трябва да бъде спрян, вместо непрекъснато да се добавят пари към него, господин Рике. Господин Хартунг, напротив, мисля, че спектакъла трябва да продължава. Искам да задам въпрос на докладчицата. Галилео в... се управлява от комисията като такава. Говорим за разходи, които са проблемни разходи, разходи за инвестиране след за инвестиции след 2014 ще има и административни разходи от, е, в размер на 800 милиона годишно, но никой не говори за приходите. Имаме ли някакво виждане този, този път за приходите? И ако да, какви, къде, какво ще, къде ще бъдат пренасочвани тези приходи? Е, комисията ли ще харчи? Защото тук става дума за един много специфичен сюжет, за една много специфична проект. Значи от една страна ще има приходи и как, те, как тези приходи ще бъдат разпределени в една програма, която пряко се управлява от комисията. Така че бих искал да, да, да знам и от практическа гледна точка, и от теоретично бюджетна гледна точка как се развиват нещата. Искали ли сте думата? Добре. Ама много, много бързо, защото нямаме време. Съвсем накратко. Не съм сигурен, но си спомням нещо, че постигнахме споразумение за финансирането на Галилео. И ние бяхме в подкрепа на този проект и ще е необходимо допълнително финансиране до 2013 година. Финансирането не може да дойде от общностния бюджет. Може да, да греша, но това си спомням. Относно точка втора, не е много точна за това, че комисията а, не предлага нищо. Комисията просто няма какво ново да предложи. Виждам, че хората клатят глава одобрително, значи съм прав. Благодаря, но нека да спрем до тук. Тези, които искат да, да зададат въпроси или да си представят мнението, да се срещнат лично с докладчика. Срока е 16 февруари за внасяне на измененията. Ще гласуваме тук в нашата комисия на 16 и 17 март, за да можем да представим нашето становище на ИТРЕ на 31 марта. Благодаря госпожа Херцог, благодаря на изказващите се. Господин Алфонси под точка 14 го няма. Разполагате с неговото писмено становище. 11 февруари е срока за внасяне на изменения и ще го гласуваме на 3 марта. И сега минаваме към точка 15. Имаме два бюджета, искания за трансфер, едно за комисията, два, два вида трансфер. Значи по точка 15 си додия. Имате думата. Този трансфер е свързан с щетите. Има решение на съда и Европейската комисия трябва да плати на систрам 12 милиона обещетение. Историята е много дълга но в, има, има описание на трансфера в документите, няма. Аз не съм, не бях, не смятам, че информацията беше задоволителна. Поисках допълнителна информация от комисията, защото става дума за много пари, 12 милиона евро. 12 милиона е, обещетения за авторски права. А самият трансфер става дума за 6 милиона 315 хиляди евро. И това е голяма сума. И така, погледнах нещата малко по-отблизо. Първо, искам да попитам комисията как стана така, че търк от 2003 година доведе до едно не... недоразумение, което струваше 12 милиона. А какво направи, направила комисията за да ограничи този размер, да намали този размер? И второ, какви са полуките от подобни проблеми и какви мерки се взимат, за да се предотврати повтарянето на подобни неща. Основното ми съмнение или основният ми въпрос към Европейската комисия и не съм, не съм го поставила още в писмен ред, тъй като той получих допълнителна информация, защо ако комисията казва, че нещата не са били ясни, то тогава защо не е обжалвала решението на съда? И второ, и според мен това е още по-важно, това е най-важното даже, защо Европейската комисия макар и да е изпитвала някакви съмнения, не е, не е прекрадила просто цялата процедура на тръжна процедура. След като съответната фирма сме е смятала, че нейните права са накърнени. И от информацията, която ми изпрати комисията, явно произлиза, че е имало спор, че Европейската комисия е направила вътрешна оценка и, и защо, защо, е, а, защо, защо тази оценка не съвпада с решението на съда. Както казах, става дума за значителни средства. И не виждам то, и то поне в документите, които съм получила, някакво намерение на комисията да обжалва решението на съда. И бих искала да знам и ваш, какво е вашето мнение, колеги. И бих искала разрешение от председателството да задам тези въпроси. А може би някой тук може ми да ми отговори. Защото сега не мога да кажа, не мога да кажа да, съм за трансфер, тъй като има много неизяснени неща в случаите. Bien, je vous remercie. Благодаря. За жалост в момента нямаме време за размяна на мнения на този етап. Съжалявам, има много важен дебат, който тук също е включен политиката в областта на сградния фонд. Става въпрос за сградата, която ще се даде на службата за външна дейност. Аз мисля, че всъщност просто може да поискаме от комисията да отложим дискусията. Тук присъства генерал директор, който отговаря за преводите в комисията. Превод езиков имам предвид, не финансов. Е, чухте какви са въпросите от страна на нашия докладчик. Може би бихте могли <clears throat> след нашето заседание, още тази вечер, поне до следващото ни заседание, да ни предоставите задоволителни отговори, за да може ние да гласуваме положително превода, трансфера, от който се нуждаете. Това по точка 15, точка 16 Това са другите разходи. Първия засяга сметната палата. Искам да приветствам Рейс Деврис, виден член на сметната палата, който беше член на нашия парламент преди няколко години, когато имам честа лично да познавам, който беше и член на холандското правителство и е имал и важни постове в съвета. Докладчика Хелга Трюпел по с първия трансфер. Миналия път ние започнахме дебет, дебат по този трансфер. За мен проблемът не беше голям, но някои колеги поставиха въпроси и сега Сметната палата има свой представител тук, който може да отговори на въпросите. И така, ще помоля и колегите да зададат своите въпроси и да им отговорят. Bien. Uh, peut-être... Нямаме време за дебат. Айз Даврайс, може би, да ни каже защо този трансфер е важен за сметната палата. Той или директора му? Ти отиш, бе, ти са, са се преди малко почнах. Къде е тръгна? Благодаря, госпожо, господин председател. Този трансфер е всъщност приложение на един регламент на съвета от 1977 година, който определя правилата за възнаграждение на членовете на Сметната палата и обещетенията, които им се изплащат, когато напускат и биват заместени от други. Така че това е просто го правилата. Благодаря. Sous réserve donc de, enfin, compte tenu. мисля, че ако следваме от тези, това обяснение, препоръчвате да гласуваме. И още един въпрос, струва ми се, госпожа Вертман. Благодаря. Разбирам основанието за този трансфер на средства, но все пак остава висящ въпроса за трансфер от тук в една държава членка, която се намира с непосредствена близост и това, този трансфер може да възлиза на 20 000 евро. Дали това е едно обикновено плащане или експресно плащане? Е, извинете, но бих искала да имам повече информация по този въпрос. Sur cette question, monsieur le directeur. Господин директор, на съвсем накратко. Първо, средствата трябва да бъдат в бюджета. Става, става дума за пет души. А, швед, шведски и австрийски служители, които ще си ще се върнат в страната си и ще бъдат заместени с друга. Всички. Те са направили предварително проучване на цената на преместването на сумата, която ще им се иска, госпожо, госпожо докладчик. А, разбирам. Всъщност те не, не, не, не, не са необходими целите суми. Аз съм съгласна за трансфер, трансфера по принцип и затова ви предкарвам да гласуваме за. Ем тогава да гласуваме за този трансфер. За, против, Три. Въздържали се. Един. Приемаме трансфер от сметната палата е доволна. Пардон, Елга, vous avez... Хелга, и още един трансфер. Благодаря, господин председател. За мен е той е малко по-сложен и май, че е свързан с следващата точка, с градния фонд. Ще прочета тук едно изречение. Ще трябва тези услуги да бъдат оказани на външната служба за, Евро... за... Европейската служба за, за външна дейност ще са необходими допълнителни човешки ресурси за управление на новите сгради на службата. Това означава е, милион и половина, за, за да се подготви само сградите за, за личния състав. Нещо ми се вижда в повечко тук. Така че, така, преминаваме много добре стана връзката с преминаването към следващата точка. Мисля, че е добре да се обединят двете, за да имаме пълна картина и да отговорните лица да ни обявят за какво става въпрос, защото мисля, че това, което е за, за сега избрано, може би не е най-доброто решение, за да има е, добро съотношение качество-цена. Добре, по... преминаваме с открита тази част от точка 16 към точка 17, където докладчик е Моника а, Холмайер и господин Ол Саливан, а, който е сред нас, който отговаря за политиката в областта на сградния фонд. Вече мисля, че си спомня, че на два пъти тази тема се разисква в бюджетната комисия доста подробно и ние вече трябва да вземем позиция. Entscheidung handelt, erlaube ich mir das äh, zu erläutern vor dem Hintergrund dessen, was wir Господин председателю, тази тема е много важна, възоснова на обсъжданото по време на последното заседание. Тук беше поставен въпросът за сградата, за службата за външна дейност кой вариант ще е по-добър, дали да се закупи, отколкото да се наеме сграда. Добре да се вземе вариант 1-2. Относно разходите имам някои съмнения. Разходите представени от комисията. Не искам да дискутирам по този въпрос. Сградата Редел трябва да бъде ремонтирана през, последните 5 години, през следващите 5 години. Нещата ще се оскъпят, необходими са допълнителни мерки. Има и проблем свързан с времето. А именно, че ще има едно поетапно преместване е, значи, е, тези, които се пренасят, след това ще трябва да се насънят в е, новата сграда, която ще бъде наета и в крайна сметка една сграда би трябвало да се наеме, за да се осъществи това преместване. И всички тези премествания ще доведат до забавяне на същинското преместване на службата за външна дейност. Комисията смята, че вариантът ще бъде по-скъп. Според мен това не е основателно, но проблеми съществуват все пак. Всичко може, всички проблеми може да се очакват, защото сградата Бредел е доста стара, построена преди 70 години и при а, ремонтите могат да възникнат всякакви проблеми. Всеки знае какво може да се случи при санирането на стари сгради. Относно фактите. Решението не е лесно. Нямаме обаче много альтернативи. Ето защо съвсем ясно изложих своето мнение. На първо място искам да кажа, че в крайна сметка трябва да се спре с номерата. И да ни се предоставят само част от сумите, които трябва да бъдат преведени и да ни дават изцяло данните след 21-то запитване и фактите да ги разбираме в последния момент, смятам, че това е неприятно. Разговорите са винаги на четири очи, са много приятни, но а, самия процес на проучване е много труден. Ще ви дам един пример. Когато комисията казва 580 хиляди квадратни метра е планираната площ, и в крайна сметка се оказа 828 хиляди тези квадратни метри. Има една голяма разлика. 850 хиляди е неот... неутрален е, размер. Но неутрален е, за мен означава да е, разполагаме с фактите, така че площа да отговаря на нуждите и на площа, която е планирана. Става въпрос е, за един договор за ползване без възможност за купуване – 12,5 милиона а, са разходите на година и а, не се предвижда индексация. Окончателните разходи все още не са изчислени, а, защото има допълнителни разходи, които не са взети предвид, не са изяснени. А, което означава, че сумата може да надвиши тези 12,5 милиона евро. Неутралност на разходите. Може да се каже, че като цяло този показател не е изпълнен. Има и вътрешни части на сградата. Те трябва да бъдат адаптирани. За допълнителни ремонти 20 е, милиона се предвижат. Ако избереме Capital Building, тази сграда, то тогава може да има отклонения от разходите и всички тези отклонения от планираните разходи трябва да бъдат обосновани. Ако се стигне до увеличаване на разходите, ако няма надвишаване на разходите, добре, ако се. Но ако се стигне до увеличаване на разходите, то аз държа на това в подробности сумите да бъдат назовани. Относно площите, 940 000 квадратни метра ще бъдат освободени. 230 хиляди в комисията, 12 хиляди в съвета и 5 хиляди в комитета на регионите. Също от Фруасар ще бъдат освободени площи от Корденберг 107, 107 също ще бъдат освободени площи. И така може да се стигне до неутралност на площите е, в комисията. Ако комисията има нужда от допълнителна площ, то аз смятам, че комисията точно трябва да ни посочи защо има нужда от нови площи и защо иска да наеме допълнителни площи. Не трябва допълнителните площи да се гледат като източник на допълнителни приходи. Съвета, който постоянно а, ни съветва да сме скромни, казва, че за 350 хиляди метра ще по, а, построи нова сграда. И за 12 хиляди, които остават а, допълнително, ще бъдат предоставени на екипа на Комитета на регионите. И така, а, комисията иска да запази и сградата Лекс. Ще ми се съвета в тази връзка да изготви една средносрочна стратегия. Не може институцията да се разширява постоянно и в крайна сметка да няма една економически обоснована стратегия. Прави се опит комисията да бъде настанена в по-ефтини сгради, не точно в европейския квартал. Съвета обаче а, не използва тази възможност, да речеме писмените преводачи а, да работят в центъра на Брюксел, според мен това не е оправдано и съвета в тази връзка трябва да помисли по този въпрос и това искане трябва да се посочи в нашата позиция, така че комисията, съвета и комитета на регионите да изградят едно портфолио, свързано с економическото управление на, на сградния фонд, така че да има едно по- ефективно използване на сградите. И така, господин председателю, искам да престана. Знам, че вие се съдите, когато съм прекалено подробна, но няма друг начин. И сега аз предлагам да гласуваме за вариант А, но искам да помоля комисията за, за сградата Capital Building – и искам да подкрепите моето мнение така, че а, да бъдат а, включени и всички условия, поставени от Комисията по бюджет и да се а, отложи надграждането на Комитета на регионите с 15 месеца, така че а, Значи, а, сградата за, за външната служба, нейното построяване ще, ще се ам, забави с 15 месеца и да пожелам един добър старт на новата служба. Благодаря ви. Извинявайте, че малко ви попришпорих. Трябва непременно да вземем решение днес, господин Манка. Една фраза. Минути. Важен е, колегови, а. Само минута и половина. Добре, скъпи колеги в, в доклад, докладчика дава наистина, предлага едно много рационално решение, но в крайна сметка виждаме, че подхода на комисията е един типичен пример на как нещата не трябва да се правят. Тоест, как цена на трябва да видим от една страна цената на найема, цената на а, квадратния метър при закупуване. Ако нямаме тези, тези цифри, нямаме никакъв марш за маневра, така че трябва да разполагаме с повече информация. Знаете ли, когато аз а, не, не съм бил а, пред, изправен пред альтернативи, аз съм била, но, аз съм бил е трябвало да създам альтернатива. Така че сега какво да направим? Аз мога, мога, мога само да, преда, да подкрепа докладчика, но Просто трябва по някакъв начин да намерим начин комисията и съветът в бъдеще да не действат така. Господин председател, едно изречение. Нито първът, първото решение, нито второто. Гласувам против решението и ние сме против въобще службата за външна дейност, която е излишно хабене на пари. Още веднъж искам ясно да обясня, че а, няма неутралност на разходите и беше обещано беше обещана една определена цена за закупуване на сградата. Това обещание не беше изпълнено и според мен има трудности да се приеме едно такова предложение. Страшно много обсъждахме това. Последното, което трябваше да се уточни е дали варианта Белиард може да се защищава. Бредел, прощавайте. Докладчика казва, че ще... това ще забави нещата, ще струва повече пари, така че, значи, с това изчерпваме въпроса. Господин Аглунд, господа, госпожа Гресли, след това гласуваме. Hello, Аглунд. I don't really know how we, again... Не знам не знам, много, много, много, много е трудно да вземе решение така набързо. Положението е сложно. От, от... Не, знам, дам, не, не, не. След, след, след една минута вече нямаме превод. Имайте предвид. И това е абсурдно. Не, защото свършва най-после заседанието, а, а това е много важна тема. Аз имам 10 неща, които е, трябва да... Такова, аз ня, няма да взема решение. Скъпи колеги, тези трябва да ви кажа, че много отдавна вече сме е, надхвърлили сроковете, предвидени в е, регламента. Така че обсъждали сме, обсъждали, обсъждали тези теми, а в момента имаме една единствена опция – бредъл. Така че ние трябва трябва да сме в, в състояние да можем да вземем решение най-после. Госпожа Дюрон. Не. Днес, днеска трябва да избереме между холерата и чумата. Мисля, че това наистина не е добро решение. И мисля, че в сега ще искат а, други неща за от нас. Аз, аз отговарям за сградите на парламента, искат от нас даваме. Нека комисията прави същото. Да, винаги може да се започне като тигър и е, да се свърши като питбол. Какво е, ни струва е, цялото оборудване на тази сграда Capital Building? Без тези данни аз не мога да дам своето съгласие. Oui, mes chers collègues, en même... Да, скъпи колеги, да. От месеци наред всички политически групи а, обвиняват госпожа Аштън и нейния ней, ней екип, че мълчат и че не вземат отношение по големите проблеми, въпроси и така нататък. Знаеме, че нещата не са решени, знаеме, че не разполагаме с необходимото време, но идва момент, в който трябва да се вземе решение. Госпожо докладчик, какво, какво препоръчвате? Като си има предвид мнението на колегите, е, искам да помоля и комисията да даде отговор. И възоснова на мнението, което съм чула, значи варианта А е по-приемлив, Capital Building не трябва да бъде изпразвана. Има проблем обаче с едната сграда, защото в непосредствена близост има бензиностанция и супермаркет и от гледна точка на сигурността това не е оптимално. Мога да предлагам само а, вариантите, които са ми предоставени. Други варианти нямам. И а, да изразя искане, че имаме нужда от средносрочно и дългосрочно планиране от страна на комисията и на външната служба, но парламента не трябва да изготвя такова становище. Благодаря ви. Моля ви сега да гласуваме вариант едно. становището на докладчика. За. Трябва да броим. says. 16 против. Сет contre. 7 против, въздържали се. И четирима въздържали се. Становището е положително. Избираме този вариант. Последния въпрос. Смятате ли, че може сега да гласуваме за трансфера и ви трябва още време? Добре, значи отлагаме за следващото заседание гласуването по трансфера. Извинете ме, че така ви пришпорих, но трябваше да се вземе решение днес. Господин Съливан не получи думата, но си получи парите. Моля координаторите да останат в залата.